членовете на комисията и на нашите гости на първото ни заседание след лятната почивка. Междувременно обаче нашата комисия съвсем не, не си е почивала. Наша делегация посети Вашингтон Диси през юли, а не отдавна наша делегация посети Латвия. Там можахме да събереме е, непосредствено информация относно много теми, които са в нашите правомощия. Днес ще обсъждаме е, цифровото данъчно облагане. Знаеме, че в момента ЕКОН разглежда два е, документа и включително защо цифровите предприятия не, не трябва да бъдат отвъд правилата, когато става дума за плащане на данъци. В е, Вашингтон това беше един от е, основните дебати е, с нашите партньори. С днешният дебат ще дадеме наистина плът на нашите правомощия и ще допринесеме към обсъждането за, е, относно данъчното облагване, облагане на цифровата економика и съм убеден, че ще допринесем по този начин за работата на ЕКОН. Имаме днес трима експерти след нас, един представител на ОИСР и двама представители на Европейската комисия. Първо ще изслушаме господин Едуард Фолк Согас от Генерална дирекция Таксуд, представител на комисията и господин Барт Фан Рай от същата съответната генерална дирекция. След това ще изслушаме позицията на господин Ерик Робер, който представлява ОИСР. Добре дошли и очакваме да изслуш... с интерес да изслушаме вашата презентация относно със състоянието на законодателството по тази тема. Всяка една от институциите разполага с 10 минути и след презентациите ще обсъдиме е, нещата с членовете на комисията. Ще можете да зададете въпрос. А сега давам думата на господин Фолк е, Согс. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа, за вашия интерес, за това, че ме поканихте. А, Барти, аз сме представители на Европейската комисия и работиме, работихме по подготовката на пакета за цифровото данъчно облагане. Ще се спра на някои от основните аспекти. Знаете, че имаше няколко законодателни предложения – и ако някой не засегна някой от темите, много ви моля да ми зададете въпроси в последствие. Ще се спра набързо на проблема, който се опитваме да решаваме и ще очертаеме рамката на нашите предложения. в момента е кой е проблема, който се опитваме да решаваме. Корпоративното данъчно облагане е устаряло, що в момента, в който има все по голяма растеж обема на цифровите, цифровите предприятия и дейности. Не става вече дума само за цифрови предприятия, става дума за цифрови дейности. Единният цифров пазар е едно от десет, един от десете приоритета на комисията и Знае, знаеме какви са преимуществата, които цифровизацията предоставя на гражданите и потребителите. От друга страна, обаче е имаме е, дан, данъчни правила, правила относно данъчното облагане, но те обикновено се отнасят за физическото присъствие на предприятие на, давена, на дадено територия. Става дума за е, филиали или е, седали, седалища на предприятия на дадена територия, кое на времето преди 100 е, години и от, от там нататък, ако искахме едно предприятие да упражнява дейност някъде, то трябваше физически да се установи на дадена територия, независимо дали е ставало дума за магазини или фирми или така нататък. Докато цифровите предприятия и цифровите услуги почиват на а, принцип принципа на нематериалност, не присъствие. Тоест, възможността да се предоставят услуги и да се стига до потребителите е, дистанционно. Т.е. тоест, е, не дадени предприятия и фирми извършват дейности на дадена територия без да са физически установени на тази територия. Затова казваме, че прав... рамката за данъчно облагане е устаряла и предприятията не плащат данъци там, където извършват дейност всички решения, които включихме в пакета, имат за цел да разрешат проблемите от един и същи проблем, но от различни гледни точки и в рамките на различни времеви граници. Знаете, че проблема само се разширява. Е, не, ние не сме единствените, които идентифицирахме този проблем, но ние го обсъждаме много надълго и на широко. ОИСР също работи по проблема, е получил политически правомощия да работи през проблема. Участваме е, очакваме следващия доклад на ОИСР по въпроса през март. Сега това е нашето предложение. Е, става дума за един глобален проблем, който има нужда от глобално решение. Знаеме обаче също, че тази глобално решение изисква време, тъй като става дума за един много комплексен проблем и ние смятаме, че структурното решение изисква структурни концеп, концепти. За това ние предлагаме за момента да промениме е, правилата на корпоративното данъчно облагане в е, Европейския съюз. Това предложихме една директива за е, промяна на правилата вътре в Европейския съюз и един регламент, който ще промени взаимоотношенията между държавите членки и е, юрисдикции на трети страни. И, и това решение изисква време, но също така предлагаме и едно краткосрочно решение, т.е. временно решение, което да се прилага е, до постигане на окончателно решение на този решен на този проблем. Кои са въпросите, които си задаваме, за да решим дали дадено предприятие трябва да праща данъци? Какво да се облага и какво да се облага? Къде и какво? за да, за да има, за да може дадена фирма, за да бъде дадена фирма а, облагаема, тя трябва, трябва да има връзки с а, дадена територия, в случая да има циф, а, цифрови взаимоотношения. Но за това не е необходимо съответната фирма да има постоянно или физическо присъствие на дадена територия. Затова предлагаме Е, е един нов, е, нов начин за преразпределяне на е, печелбата. Това, което предлагаме е една серия от критерии, за да установиме е, дали е, е, има необходимост от данъчно облагане и ако установиме това наличие, предлагаме и нов метод за разпределение на печалбите. Сега ще се спра на временната мярка. Както Както казах, смятаме, че решението, което наистина ще бъде окончателно и, и е, всеобхватно, ще е, изисква много време. Затова е необходимо да е, въведеме временно решение или временна мярка – с, с, с цел да спреме подкопаването на данъчната основа в Европейския съюз. И а, да създадеме равнопоставеност между различните е, фирми, тъй като те не са в равно, равнопоставено е, положение. В крайна сметка това временно решение е необходимо, за да, за да избегнем фрагментиране на пазара и за да избегнем така наречен патчворк от временни мерки. За, за, за, защо не, защо не пре, е, предлагаме е, данъчно облагане на оборота, е, защ, защото искаме едно временно решение, което да може да запълни е, празнотите или пропуските е, в е, правилата за данъчно облагане в момента, а е, облагането на оборота няма да може да постигне тази цел. Е, тази временна мярка е целен е, е отговаря на точно определени критерии, на кой ще плаща данък и за какви е, дейности. Само някои цифрови действия, дейности ще бъдат е, облагани, те, тези, кои, в които участват потребителите. И данъка ще се прилага само върху този вид цифрова дейност, а не върху другите. А сега ще чуеме е, гледната точка на ОИСР, господин Ерик Рубен. Um, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. As a matter of introduction, given the um, uh, limited тъй като не разполагам с много време, ще се опитвам с няколко думи да ви въведа в задачите, които изпълнявам в рамките на ОИСР, най-вече във връзка с свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и цифровия данък, Предполагам, че е, вие сте запознати с е, БЕПС, е, свиване на данъчната основа. Очевидно, тук става дума именно за проблем, свързан с БЕПС в високо цифровизираната економика. Къде са предизвикателствата, как, какви са възможните решения, какво може да се е, е, постигне в рамките на проекта във връзка с е, БЕПС, който започна през 2015 година. Работата не е приключила и надхвърля границите на БЕПС. Ще бъде необходима допълнителна работа и по тази причина бе създадена работната група за цифровата економика и мандатът е, бе е, разширен, е, удължен и обхвана 2016 2017 проследявайки паричното изражение на прилагането на проекта БЕПС – 117 са междувременно членовете, които се включиха към този проект. В контекста на новия мандат, работата на работната група е, за цифровата економика е, получи мандат до 2020 година. До тогава ние ще трябва да представим нашият окончателен доклад е, с е, решения за проблема. Е, през 2018 е, ще има и междинен доклад. Всъщност, през 2015 по БЕПС бе представен един доклад, който представи много важни констатации и в нашата работа, в работната група, ние се опираме именно на този доклад за БЕПС. Като нашата задача, естествено, е да обхванем проблематиката на цифровата економика и да разграничим, да отделим цифровия сегмент в економиката за данъчни цели. Има още една констатация, до която сме достигнали. Е, економиката с висока степен на цифровизация използва същите техники на счетоводно отчитане, както и в нецифровизираните сектори. Това е много важна констатация, много важен елемент, защото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 економика на мащаба в тази връзка трябва да се е, спомене. Това е терминологията, която се използва и в комисията. Въздействието върху продуктивността, върху производителността. Естествено всичко това се отразява естествено на нашата работа. То е свързано и с въпросите по БЕПС. Но по време на проекта БЕПС бе взето решението за проекта във връзка с цифровизацията. Не става дума единствено за морал, когато използваме думичката предизвикателство. Става дума за това да обхванем новите бизнес модели и въпросите, които те поставят пред нас в е, сферата на данъчното облагане. Е, и е, въпросът, на който трябва да си отговорим е дали данъчната система, с която разполагаме, е подходяща за преки и е, непреки е, данъчни цели. Ние вече предлагаме някои определени е, решения, но тук не става дума единствено за европейски решения, за глобални решения и междувременно вече има страни, които са между 50 и 60, които са на път да започнат да прилагат тези глобални правила. Като Става дума естествено за разграничаване и диференциация, когато става дума за продукт, който е физически на лице и друг, който не е, е с материален характер. Проблемите, е, които е, обясни току-що и представителят на комисията, е как да отнесем на практика печалбата, къде да я причислим в данъчната рамка. Тук става дума за изместване на правата за данъчно облагане и съответно е, изместване и на данъчното задължение на данъчно задълженото лице. Все още няма постигнато е, съгласие по тези въпроси, но е, продължаваме да работим. Е, по това е, има съгласие. И така, е, пакетът е, по БЕПС е, показа, че новият мандат е, е трябва да бъде свързан именно с това е, по-голямо е, предизвикателство в данъчната сфера за да се постигне съгласие, за да се постигне напредък е, при решаването на проблемите и предизвикателствата, трябва да се съберат много данни, трябва да се наблюдават е, процесите и връзките е, в рамките на цифровизацията, начина по който економиката използва цифровите технологии и как е, е, ще отразим всичко това в доклада във връзка с различни бизнес модели, които са е, подчертано цифровизирани. Ще се опираме в работата си на резултатите, постигнати в рамките на проекта БЕПС е, във връзка с проследяването на данъчното избягване и данъчните измами. Е, когато говорим за цифровилизация, включително и е, предизвикателствата в данъчната сфера, ние, както чухме и от Европейската комисия, са опитваме опитваме да определим вида и размера на данъка, а и начина на неговото събиране. С, като решенията ни ще са подчинени на основната цел да се постигне съгласие между участващите страни. През март имаше един доклад, вече е изготвен от групата в Калифорния. Се събраха участници с от различни страни, от различни е, е, сегменти на економиката и е, в рамките на така наречената приобщаваща рамка е, под ръководството на Г20 е, ние, опирайки се на постигнатите вече резултати и направените констатации, получихме един по-дълъг мандат през март. Срещата беше в Аржентина. Осем са главите в доклада, посветени на различни въпроси по-големите, е, надхвърлящи рамките на БЕПС данъчни проблеми. Е, това е, е една от основните глави в този доклад. Вие виждате на тази иллюстрация, че става дума най-вече за това да се установят предизвикателствата, да ги проучим, да видим какво е тяхното въздействие и да преценим как се отразява тази цифровизация на данъчната политика. Най-вече по отношение на данък общ доход и постъпленията в рамките на данъчната политика. Различни, много различни са последствията в зависимост от различните бизнес модели. Позициите на държавите а, е, зависят до голяма степен и от въздействието на а, е, цифровизацията върху техните данъчни постъпления. Три са основните категории, които се очертаха. Първо, проблемът е свързан с една основна характеристика на цифровизацията. И в тази група се очертава едно решение промени, целенасочени промени в данъчната политика на съответната държава. Втората група. Цифровизацията е всъщност само симптом на глобализацията на изместването на фундаментални е, принципи в съществуващата е, традиционна данъчна система, които вече не са актуални. Тук е, нещата не се ограничават единствено до цифровия бизнес, а до много по-големи части от економиката, бих казал дори до цялата економика. И третата категория – Как точно, с какви норми и то всеобхватни норми, глобални норми могат да се решат проблемите, защото проблемите са комплексни и изискват също глобални, дългосрочни, комплексни решения. Ние ще се опираме най-вече на принципа на взаимната обословеност и отнасянето, причисляването, счетоводното отнасяне на печалбата. Много важно е да осъществим съществен прогрес до 2020 година, защото това на практика ще доведе до правдоподобност на нашата данъчна политика и до надежност на економиката като цяло. САЩ показва желание да участва в дискусиите. И именно около тези два принципа така, отнасяне на е, печалбата и взаимна обословеност е, са в основата на всички предложения, които се правят. Работната група се опитва да постигне съгласие, е, което ще бъде в основата на едно дългосрочно решение. А това означава и много-много техническа работа, която трябва да се извърши, защото дългосрочното решение би трябвало да бъде глобално и да обхваща максимален брой страни. Благодаря ви за това, че ни представихте проекта, по който работите. А сега ще преминем към въпросите и отговорите. За всеки въпрос и отговор към него се предвиждат максимум 5 минути. Господин Нидермайер е първият, който ще зададе въпрос. Благодаря ви, че се опитам да се впиша в определеното ми време. Много ви благодаря за направените изложения. на практика сравнение с изслушванията в рамките на ЕКОН. Към комисия имам два въпроса. Първо, убеден съм, че целта на този про- про- проект е да има справедливо разпределение на данъчното облагане, а не на увеличаване на данъчната тежест. Както казаха и ви представители на Пасата комисия, но се опасявам, че това предложение може да доведе до двойно данъчно облагане или данъчно облагане на съществуващи печалги, колко реална е тази заплаха. И на второ място, нужна на ни, ще са ни нужни данните от страна на, на подложените на данъчно облагани дружества, до каква степен можем да разчитаме на тези данни. На второ място, напълно съм съгласен, че тук не говорим за цифровата економика и съм убеден, че едно добро решение ще обхване не само цифровата економика, но и печалбите от разстояние, т.е. печалби идващи от дружества, които работят на дадени пазари без да имат постоянно седалище. Ако сте съгласни, че и тези дружества трябва да бъдат обхванати, обхванати до каква степен е възможно да се последят печалбите. Все още може да, да е ясна. Приходната част, но е много трудно да се определи разходната. в едно такова по-окончателно решение, как смятате, че е най-добрият начин да се определи нова система, която да се основава на разходите, свързани с цифровизацията на економиката? Okay. Mr. Robert, would you like uh, to... Господина Хубер, искате ли да започнете? Да, мога да направя коментар на вторият, по вторият въпрос. Действително, сред много от членовете на рамката по БЕПС, в частност във втората група от страни, сред която е Съединените щати, но и други важни страни, като Индия, Индонезия – тази група смята, че цифровизацията само влушава някои от а, аспектите, свързани с факта, че няма същност компенсация по отношение на пазарните юрисдикции в съществуващата система. Пак казвам, това е диагнозата на, ча, на една група от страни, важни страни, но не всички държави са съгласни с тази диагноза. Ако сте съгласни с нея и ако приемете този анализ за отправна точка, тогава възможните дългосрочни решения ще имат за цел да установят какви са специфичните характеристики на даден пазар, как се създава стоеността и кои характеристики специфични за пазара или за страната в рамките на стопанската дейност могат да се използват като лост за да измени настоящата данъчна рамка с частно, в частно, за да се увеличат данъчните приходи от съответната юрисдикция и дори да се да дадат възможности на данъчните юрисдикции да, обла... да налагат данъчно облагане там, където в момента нямат възможност съгласно на настоящата рамка. Една възможност да се бъде постигната тази цена е да се разгледат уместните разходи дали има такива Тоест да има специфични разходи, свързани с а, достъпа до пазара. Това е една възможна линия за размисъл. Има и други възможности в търсенето на дългосрочни решения. Обсъждаме ги вече в рамките на работната група. Благодаря ви. Европейската комисия. Благодаря ви. Бих искал да отговоря на първата ви група от въпроси. Напълно сме съгласни с вас. Целта не е да се увеличава данъчното облагане, а да се промени начинът по който се налагат данъчното облагане. Тоест, искаме да променим съществуващите разпоредби, за да включим в профилното поле на рамката цифровите измерения, цифровото измерение, което в момента е извън тази рамка. Същата е логиката и на междинната мярка, чиято цел е да създаде равнопоставеност между дружествата, които са подложени на настоящите разпоредби, защото имат физическо седалище в държавите членки, където отива своята дейност и е, дружествата, които нямат е, определено седалище, т.е. дружества, които им развиват стопанска дейност да държава членка, но нямат седалище там и съответно от тях се изисква да плащат данъци в съответната държава. Признаваме, че може би има опасност от изкривяване на пазара в случаите, в който на местно предприятие се налага корпоративен национален данък и също така и данъка за върху цифровите услуги. Защо се предвижда такова налагане на национално равнище? Поради някои различни правни пречки, които бяхме изправени при разгрешна възможността за налагане на данък върху цифровите услуги, като например основните свободи, заложени в договора за функция на Европейския съюз и в частност свободата за предоставяне на услугите, защото не може да правим разлика между трансграничното и национално предоставяне на услугите, като ще има де-факто дискриминация. Ето защо данъка върху цифровите услуги трябва да се прилага и на национално равнище. Но в законодателното предложение предвиждаме възможността държавите членки да, да, да дадат възможност на държавите членки да приспадат данъка върху цифровите услуги от корпоративният данък, който дължат, за да се смягчат смекчат опасността от изкривяване от тази гледна точка въпрос беше свързан с наличността на данни за дружества, които са с, с седалище извън юрисдикцията на Европейския съюз и как може да се налага данъка върху цифровите услуги в този контекст. Ами, не е нова практика да се налага европейски данък на неевропейски дружества. Правим го постоянно с ДДС. ДДС се плаща в юридикцията, където се намират потребителите. Тоест, ако американска, китайска или индийска компания предоставя някаква стока на европейски потребител от предприятие трябва да плаща ДДС в рамките на Европейския съюз и те го правят. Направихме оценка за възможността да се създаде един гише, гише и да създадем един механизъм, който да е възможно тези дружества да плащат заедно всичките си данъци. Фактът е, че, таксата са, че данъка се основава на добровни декларации, не измества, не променя неговата целенасоченост, а между другото данъка наистина е много целенасочен. Благодаря ви. Смятам, че не трябва да задаваме толкова много въпроси или да бъдем по-разбити в изказването си, по този случай просто няма да се справим. Следващия се докладчика е господин Кофрат от е, Социалисти и демократите. Благодаря ви. Благодаря и на гостите ни. Последващ въпрос от зададеният вече Една от основните доводи, които чуваме често е, че ако се наложи данък на цифровите услуги, видя, който е предложен от Европейската комисия, той може да се избегне от дружествата, които са създадещи из... установени извън Европейския съюз. Тоест, дали Фейсбук, например, ще може да продължава да продава своите услуги на Европейския в Европейския съюз, без да плащат данъци в момента, в който влезе в сила данъка върху цифровите услуги. Вече отговорих на този въпрос, но това е довод, който много често се чува в рамките на дебата. Друг довод, който често се изтъква против данъка върху цифровите услуги, е опасността данъка да се прилага и към нецифровите дружества, а именно – принципът да се налага данъка там, където са потребителите, ще, ще доведе до налагане на данък на, на дружества, които нямат много активна цифрова дейност. Така че, може ли веднъж за винаги да потвърдите дали данъка върху цифровите услуги ще се прилага и за традиционни дружества, като фармацевтичните лаборатории, например, или други физически стоки, като играчки или облекло? И един въпрос към ОИСР. Господин Робер, много оптимистично се изказахте за предстоящите действия и постигането на консенсус в рамките на ОИСР до 2020 година. Не знам откъде го черпите този оптимизъм. Надявам се да сте прав, но междувременно нали си давате сметка защо Европейския съюз се опитва да запази целостта на вътрешният пазар, да гарантира на поставеност в рамките на съюза и също така да се избегне намаляването на данъчната основа и това са целта на разпоредбите, които предлага Европейския съюз дали това е тема, която обсъждате в рамките на ОИСР, този вид временни или междинни мерки, които ние обсъждаме? Благодаря ви. Комисията има думата за отговор. Да, благодаря ви за въпроса. Ще започна с последният ви въпрос. За кои дружества ще прилага данък върху цифровите услуги? Нека да уточним, това действително е много важен въпрос данъка върху цифровите услуги не е данък, който се налага на специфични дружества или на група от дружества или на специ... данък за специфичен отрасъл. Това дори не е данък върху цифровите дружества, защото, както казахте, може и традиционно дружество да предоставя услуги, които да попаднат в приложената поле на този данък. Данъка върху цифровите услуги е данък, който ще трябва да се плати от данъчни субекти, съгласно, определени съгласно специфичен набор от е, изисквания, които предоставят определен вид цифрови услуги. И тези цифрови услуги са много ясно определени в продължението за директивата. Това, например, са, това са услуги, свързани с реклама, посредничество и продажби на данни. Така че, ако вземем, за пример, една традиционна компания, като фармацевтична компания, например, която продава данни, не каквито да е било данни, а данни, които са специфично ограни... раз... разписани в законодателството, т.е. данни, които са предоставени от а, потребителите в рамките на платформи, например, то тези, а, тази услуга ще попадне в прошното поле на предложението. За втори въпрос съжалявам, но не разбрах точно какъв е нюанса между вашият въпрос и въпросът на предишният ви член на Европейски парламент, който се изказа. Струва ми се, че възможността компании да избегнат данъка е минимална или поне шансовете не са по-големи от тези компаниите да избегнат настоящата данъчно облагане. Така че данъчната юрисдикция ще разполага с механизъм да се справи с този риск и да го сведаде до минимум. Благодаря ви, представителя на ОИСАГА. Благодаря ви. Uh, regarding the, the, the commitments that... Няколко думи за оптимизма в рамките на, приобщ... на общата рамка за БЕПС. Тоест, оптимизма се дължи на новата динамика. Започнах да работя по проекта БЕПС през 2013 година и от тогава следя работата по този проект, т.е. вече повече от 5 години и определено има промяна в динамиката на работната група. Няма как да предвидим какъв ще бъде окончателният резултат, но мисля, че имаме повод за оптимизъм предвид промяната в позицията на някои държави по отношение на едностранните действия и в частност предложението на Европейския съюз за налагане на данък върху цифровите услуги. Ако видите междинният доклад, който беше публикуван тази година, няма консенсус сред членовете на ОИСГ за нуждата или ползите от незабавни едностранни действия. Ще добавя, че от гледната точка на ОИСР или на приобщаващата рамка, в нашото ДНК е да се опитваме да постигнем многостранни решения, основаващи се на консенсус. Ето защо съвсем естествено винаги подхождаме с мнителност към едностранните мерки. При след това държа да отбележа, че редица държави, които не са членове на Европейския съюз, а членове на работната ни група, проявяват симпатия и разбиране за натиска, под който са поставени някои държави. Тук не говорим само за Европейския съюз, има и други страни по света, които се чувстват подложени под натиск да вземат незабавно мерки. И в машиния доклад се, се отбелязва, че държавите, разбира се, суверени и като такива имат възможност да вземат мерки в националното законодателство в момента, в който те се, се, спазват международното право. От гледна точка на ОИСР, Нашата позиция е следната. Всяко едностранно действие, незабавно действие, трябва да бъде изготвено по такъв начин, че да не постави под въпрос напредъка, който в момента постигаме за намиране на дългосрочно многостранно решение. Благодаря ви. Сега ще дам възможност на докладчика в сянка от ЕКОН давиш Розатио да се изкаже. Господин председател, първо ще задам въпрос на комисията потенциалните проблеми за разграничаване или а, на цифровите услуги, извършвани от различните фирми. Смятате ли, че в е, всеки отделен е, случай ще може да бъдат определени кои са точно те, за да се избегнат е, онези сиви пространства, в които нещата не са ясни? В проекто директивата нещата не стават много ясни, тъй като дефиницията е много обща. И Смятате ли, че националните данъчни власти са готови да а, разграничат тези услуги и да могат да ги а, уразмерят? Подобна оценка е необходима, за да има наистина възможност да се а, приложи предложението. Сега към ОИСРЕ. Някои от държавите членки на ОИСР са против тази, този, това решение и против ДЦУ въобще. Как, как, защо, Смятате ли, че можете да постигнете някакъв компромис до 2-3 години, за да намерите някакво всеобщо глобално решение и какви тактики ще използвате, какви аргументи ще предложите на онези, които не желаят въобще да работят по подобен проблем и да приемат подобен подобен данък? И какви едностранни действия от страна Европейският е, съюз, аз съм за това, ще спомогне за постигане на глобално решение. Да приканваме и да другите страни да постигнем едно а, общо решение или да ги потикваме да се противопоставят. Съгласни ли сте с нашия подход? Комисията. Yeah, thank you for your question. So concerning um... Що се отнася до разграничаването между различните цифрови услуги, така както са залегнали в директивата? Считаме, че директивата има а, три цели и три, е насочена към три общности. колкото по-комплексна е обхвата, толкова по-сложно ще е приложението. Така че, наистина, дефинициите залегнали в директивата, биха могли да бъдат усъвършенствани, така че ние сме готови да приемеме предложенията и на парламента, и на държавите членки с с цел а, у, у, по-ясно, по-ясна дефиниция, по-ясно определение. Като във всеки правен текст, дефинициите са най-сложното нещо, включително и а, регламентите за ДДС и така нататък, защото всеки път, когато се опитате да определите какво е облагаемо и какво не е облагаемо, това води до едни а, неточни, неясни а, пространства, и ние, но ние се опитваме това пространство да бъде колкото се може по- стеснено. А колкото до националните власти, мисля, че те са абсолютно в състояние да прилагат съответните, съответната нормативна уредба. сара. Що се отнася до ДЦУ и това, че някои страни са така загрижени от приемането на, на подобен данък. Изработихме доклад а, а, посветен на изкривяванията в различните страни, включително и е, последиците за от е, поетите ангажименти в областта на международната търговия, но всяка една страна е задължена да вземе съответните мерки срещу дискриминацията. Ние сме допълнили доклада с един списък от решения, които предлагаме на държавите членки, които трябва да намерят държави, които трябва да да е, приложат е, временни мерки, защото 2020 година е, е срока, но на практика нещата трябва да станат веднага. А колкото до едностранните действия междувременно, всичко, всичко зависи от е, модела, като една от е, възможностите е да се включи е, клауза Sunset. в очакване на постигане на международно глобално решение на проблема. Факт, факт е, че някои страни смятат, приемането на едностранни мерки. като начин да се упражни натиск над други страни за постигане на глобално решение. Всичко това е по-скоро политически въпрос, за който аз не мога да, на който аз не мога да отговоря. Имаме още 8 желаещи да се откажат, така че ще трябва да ограничиме изказванията и въпросите и отговорите да бъдат ограничени в рамките на 4 минути. Разбирам обаче, това бяха съдокладчиците, те им, имаха малко повече възможности. От Маркарас, от НП. Да, ще започна с това, което току-що обсъдихме. Не става дума за съмнение е, е, само извън е, Европейския съюз. Пет държави имат съмнение, десет работят на базата на националното законодателство, така че сега през уикенда предстои неформалния екофин. Питам комисията Очертава ли се, така да се каже, в някакъв момент промяна на правилата, така че е, да не се ръководим от принципа на единодушието. Е, лошото разграничаване между дигиталния е, цифрови оборот и оборота от друг вид производства или услуги затруднява дългосрочното решаване на въпроса как ще се преодолее е, проблема. И 5 милиарда евро, за които стана дума, е, като постъпления, е, ще могат ли да се приемат от държавите членки като собствени ресурси в бюджета на Европейския съюз? Какво е вашето мнение? Yes, please, Комисията първо. Благодаря ви. Що се отнася до първия ви въпрос? предполагам, че се позовавате на временната мярка за ДЦУ. Направихме предложение на основа на член 113. В момента работим по него. Колкото до втория ви въпрос, разграниченията между цифрови и нецифрови. Дискусията между цифров и нецифров е, е много сложна и може да бъде подвеждаща, затова се опитваме да я избегнем. И затова сме определили някои услуги, посочили сме някои услуги и техните характеристика. За да, за да има а, правно сигурност относно дейностите, които се облагат с данък. Надявам се, че това беше въпроса ви. колкото до възможността а, е, приходите от ДЦУ да се превърнат в собствени средства, собствени ресурси. В а, е, съобщението на комисията, придружаващо цялостния законодателен пакет, а, е, се предвижда подобна възможност. Но за сега мисля, че проблема не е обсъждан. Госпожа Шлайн от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Европейската комисия избра ставка от 3% за ДЦУ. След задълбочен анализ. Можете ли обаче да ни кажете какво точно сте взели предвид за определянето му? И колко са фирмите в света? Тук виждам а, няколко, някои цифри, но според вас колко са фирмите, които могат да бъдат считани за данъчно облагаеми по силата на вашите критерии? и в как... това няма ли по някакъв начин да има последици относно по директивата за ОК, ООКД? Знаете, че парламента много настоява тази директива да бъде прията колкото се може по-бързо. Много голям екип работеше по този въпрос. Простете, простете ни, но ние не сме економисти. Ще трябва просто да е, изясним на нещата и ще ви спратим допълнителна информация. Но 3% от една страна бяха фиксирани за това, че едно е, че трябва да се генерират приходи и второ, че това е един допълнителен данък, който може е, да доведе до, известно, до известни изкривявания, ако фирмата, която ще плаща ДЦУ, плаща вече и други данъци в даден, дадената държава членка. Заставка на 3% щеше да създаде прекалено много трудности за някои фирми и а по-ниска ставка а, не отсигурява а, необходимите приходи за, да са, за самото съществуване на подобен данък. Затова бяха определени 3%. 192 са фирмите, които в света биха, биха били облагаеми и които отговарят на критериите, свързани с праговете. Колкото до ОК ОКД, те, тази основа няма да се прилага за всички фирми. Както знаете, ако директивата се приеме, ще са необходими правила за другите фирми, които не попадат в обхвата на директивата за ОК, ООКД. Същевременно ще трябва да се фиксира и общата основа на, на и отлично осъзнаваме, че вашите предложения в този смисъл са доста интересни. Благодаря, госпожо Шлайн зададахте въпрос, който е много по-кратък от минутка. Господин Клинц. Да, благодаря ви. До този момент е, не може да се каже, че сме имали много късмет и не сме успяли да се справим с идентифицирани вече проблеми в данъчната сфера – Оптимисти ли сте в това отношение? Смятате ли, че данъка върху цифровите услуги по-добре ще се наложи, отколкото да кажем данъка върху финансовите транзакции и по какъв начин можем да го тласнем напред, действително? И освен това, тук очевидно става дума за промяна в системата. От печалба се преминава към е, оборот дали е, подходът е, за докладване страна по страна е, и специфични за страните доклади ще бъдат достатъчни. И освен това, само с санкции, така да се каже, и възмездни актове ли ще се справяме с нелоялната данъчна конкуренция, да кажем, на САЩ. Благодаря. Как точно ще се развиват нещата? Мога да кажа, че ние полагаме максимални усилия. В кратки срокове успяхме да представим три предложения и една доста обхватна, всеобхватна оценка на въздействието. Да, има критични бележки има съмнения и притеснения. Е, чувал съм и много сериозни е, альтернативни предложения. Е, това е нещо, което ни прави особено бдителни и особено сериозно се занимаваме с тези въпроси. Работим много сериозно, за да отчетем всички съществени е, предложения и същевременно да изчистим текста от е, е, всички места, в които може би се прокарват някакви съмнения. Постъплението от данъка. Не, ние не желаем да изобщо да въведем само в Европейския съюз този данък. Ясно ни е, че става дума за глобален данък, с глобална реформа в данъчната система. И трябва да имаме предвид, че тук става дума за постъпления в бюджетите на европейско равнище. Е, но е, това са и фундаментални преструктурирания в е, системата на данъчното облагане. За това предлагаме именно междинен вариант. Предвидени бяха и други възможности, обсъдихме ги. А защо предвиждаме промяна в системата и преминаване от печалба към оборот? Защото търсим дългосрочно решение и като а, междина мярка а, не бихме могли да а, предлагаме нещо и няма смисъл да предлагаме нещо в, това, в системата и също времено промените да са само козметични, а да остане принципът, който съществува и в действащата в момента система. Така че преминаваме към е, друг начин на данъчно облагане по отношение на цифровизацията и се опитваме да ограничим неблагоприятното въздействие. Когато говорим и за други юрисдикции, мога да повторя, че не става дума за данък, който засяга единствено предприятия, отделни предприятия или предприятия от отделни юрисдикции. Не. Става дума за компании, които предоставят тези цифрови услуги, независимо от това, от коя страна са те. Е, Ева Жули. Благодаря. Бих искала да попитам представителя на ОИСР дали не се опитват всъщност да поправят нещо, което в крайна сметка не подлежи на а, а, ремонт. Откакто а, действат а, новите правила на БЕПС, а, на практика е, постъпленията намаляват и е, корпоративния данък е, като цяло намалява. И това очевидно са загуби и смятам, че става дума за грешка. Облагане е единственото решение. Ето, дори и една страна като Бразилия, която всъщност е, има една данъчна система на принципа на единото, е, единната ставка, е, изпитва огромни проблеми и е под натиск. Германия настоява за въвеждането на цифрови, данъка върху цифровите услуги. Смятате ли обаче, че Германия ще приеме изцяло това предложение? Тя има и добре действаща национална система, така че кога виждате като срок приемането? клаузата за нищожност, да sunset клауз, защо смятате, че тази идея ще доведе до по-добър резултат? Благодаря. Thank you. Um, uh, thank you for uh, referring to the... Uh, uh, в рамките на нашия проект е, ние направихме едно изследване е, в страните е, от ОИСР и действително установихме, че е възможно да се стигне до намаляване на ставките за корпоративния данък и съответно и на постъпленията. Но как да разглеждаме нещата в контекста на БЕПС? В рамките на проекта БЕПС е, ние има, получихме мандат от е, Г20, е, за да работим и по темата двойно данъчно облагане. Честно би било да кажем, че Пакетът от мерки бе съгласуван е, и прият през 2015 година. И с на базата на констатациите и резултатите от проекта БЕПС вече се стигна до мандата и на нашата работна група. в данъка върху дохода има различни аспекти, различни винове данък, да кажем, който бе включен вече в разширение мандат, включително и данъчната конкуренция между страните бе взета предвид преместване, изместване на печалбата, да, и облагаемостта на печалбата претърпява промени. Тук имаме изместване между страните. Не става дума само за данъчна конкуренция, но става дума за това да се предложат решения, които да са възможни и приемливи за колкото е възможно повече страни. И също време ние ще се опитаме им натиска на данъчната конкуренция. Ако правилата са и разпоредбите са такива, че да намалят данъчната конкуренция, на практика вие ще имате вече постъпления от данъци, които ще са по-стабилни. Няма да имате така почертана склонност за мобилност или за прехвърляне на печалбата от страна на данъчно задължените лица. Това решение е, трябва да се има предвид, е, защото то може би може да бъде полезно. Комисията може би също иска да сподели някои мисли. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратък. Позицията на Германия – не е, е много лесно да се обясни позицията на Германия, какви са основанията, мотивите е, в крайна сметка е, за всяка една държава член. Но е, това, което мога да кажа със сигурност е, че е, всички държави членки участват много активно в дискусията за намиране на решение на проблемите. Неформалният екофин ще обсъди въпроса до декември, всъщност е срока, който министрите сами си дадоха, за да обсъдят рамката. А по отношение на клаузата за нищожност, мога само да кажа, че в правния текст на комисията не съществува предложение за клауза за нищожност. При всички положения клаузата за нищожност не е, така да се каже, най-същественият елемент намиране на компромис. Но ние ще преодолеем този проблем, ако това е единствения проблем. Мартин е, Ширтеван. Да, благодаря, господин председател. Е, много голяма, е, е широко е отразяването на цялата тази дискусия е, в медиите, е, особено документите от миналата седмица германското финансово министерство е, е доста скептично. А също време Австрия и Австрийското министерство на финансите е оптимистично настроено и смята, че до края на годината ще се намери начин да се постигне съгласие. Това, надявам се, действително ще бъде в основата на ефективните усилия. Клаузата за нищожност, е, добре, е, е, това би могло да бъде една така полезна разпоредба. господин Робер, какво смятате вие по този въпрос? Освен това, мястото на установяване или постоянното представителство, така да се каже, с цифров характер, цифрово постоянно представителство, какво е мнението на ОИСР и по един и по другия въпрос? Потребителите отделни предприятия очевидно ще бъдат засегнати от новите правила. Докъде ще стигне неблагоприятното въздействие според вас? А господин Робер. Ще се опитам да отговоря кратко. По първият ви въпрос във връзка с междинния доклад мога да кажа, че се работи за потенциалното квалифициране на принципа на взаимна обословеност, без да се поставят изисквания за физическо присъствие. Основният проблем всъщност не опира до взаимната обословеност и връзката, а, а до а, изместването на печалбата, до отнасянето на печалбата. Ако а, вие нямате, така да се каже, данъчно присъствие в материалния смисъл на думата, но имате изместване на печалбата, тогава това ще бъде въпроса, който ще трябва да се решава именно на основата на принципа взаимна обословеност или връзка в данъчния смисъл. so now EFDD, David Coburn. David Coburn. Благодаря, господин председател. А, господин Фал, още в началото а, каза, че корпоративният данък е на практика е излишен. А, економическата дейност сама по себе си е полезна, защото тя създава заетост, дава възможност за просперитет, за благодействие. В такъв случай защо трябва да се облага бизнеса? Е, не е ли по-добре да намалим е, е, данъците, включително и за магазините? в материалния смисъл на думата, вместо да увеличаваме един данъчното бреме. Така не мотивираме всъщност економическите субекти всички се занимават само с данъците и се надяват на данъците, включително и комисията. Така че е, е, едината данъчна ставка е всъщност е, е най-добрият начин да мобилизираме хората и да съберем повече дан, е, данъци. Е, колкото повече данъци налагате на хората, толкова повече ги демотивирате и те е, ще бъдат все по-активни и по-изобретателни в начина да избегнат данъците. Не трябва ли е, е, да си дадем сметка, че в крайна сметка, облагайки фирмите с все нови и нови данъци и с все повече данъци, ще съживим конкуренцията и ще допринесем за по-доброто развитие на Европа. Аз не смятам така. И така, не разбирам. А, няма ли поне един а, човек, който е работил в сферата на економиката, поне един бизнесмен в комисията, който да си дава сметка за това? Ако имаше бизнесмени, те ще да го разберат. I think your question refers to the broader debate about corporate income tax, and I think... Това е една доста широка а, а, а, дискусия за смисъла на а, е, корпоративния данък, развитието на економиката. Е, струва ми се, че надхвърляме с този въпрос а, е, обхвата на тази дискусия. Да, добре, но защо губим време за дискусии? А, след като това не води до целта. Нашите държави при всички положения се нуждаят от данъчни постъпления, за да съществуват, за да решават проблемите на хората, на гражданите в тях. И това е, в крайна сметка, нашият, е, нашата задача. Госпожа Регнер, не трябва ли в крайна сметка е, е, да напомним, че е, целият е, този пакет е доста по-голям. Той включва и БЕПС, и CCTB, е, е, общата консолидирана основа за облагане. И в момента има много министри на финансите, които обикалят, така да се каже, от врата на врата и от село на село и обясняват е, е, смисъла на целият този пакет. Е, не, няма ли все пак начин е, до края на годината, макар и бавничко и постепенно да се постигне споразумение в съвета? Е, нещата звучат, може би, е, малко наивно, но естествено, че има различия между държавите членки и някои от е, държавите членки като че ли е, планират е, така самостоятелни действия, да кажем Австрия е пример за това. Създава един вид карта за, така, за привличане на компании. Именно на базата на данъчните ставки, които смята да въведе. Комисията, моля. Повторя ви въпрос. Ние работим е, много сериозно е, именно в името на постигане на съгласие между държавите членки. Обществеността е, осъзнава, според мен, до голяма степен спешността на този проект. Спешни са въпросите, не търпят безкрайно дълго отлагане и затова са необходими действия на европейско равнище и аз се надявам, че е, ще е, стигнем скоро до споразумение. Първият въпрос. Ние говорим за е, цифровия данък, данъка върху цифровите услуги, но също времено нещата са свързани с е, място на установяване. Е, да. Макар и в нематериалния смисъл на думата. И затова, може би, е, трябва да разглеждаме не само тази част, която се отнася до цифровия данък или данъка върху цифровите услуги, а да разгледаме всичко като цяло. И общата консолидирана основа, и БЕПС, и така нататък. Да, всичко това естествено е свързано помежду си. Предложението за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е в много напреднал стадий, но това не означава, че директивата не може да се промени. Естествено, ако съветът на министрите реши, че е необходимо, това може да се направи спонтанни изказвания. Нямаме чак толкова много време. Госпожа Дерес. Благодаря ви, благодаря и на преводачите, които ни отделиха малко повече време, за да можем всички да си изкажем. Господин председател, струва ми се, че е доста трудно да се участва в работата на тази комисия, при положение, че вие нямате официална роля и че се изказва човек в рамките на посилата спонтанно спонтанни изказвания в 21 часа и 45 минути. Пътим се накаженото от Епеков от за работата в ОИСР. Очевидно, че имате доста позитивно отношение, способността да постигнете резултат, но не искате ли да признаете, че и просто, че в момента има по-силна динамика, че динамиката в Европейския съюз и в частност в Европейската комисия е отчасти подхранва този оптимизъм? От друга страна, смятате ли, че предвид ограниченията на вашата организация, предвид трудностите, с които се сблъсквате, за да вземете бърза инициатива в това отношение, вместо се опитвате да да саботирате предложението на Европейската комисия. Не смятате, че е по-добре да се основавате на него, да се надявате това предложение възможно най-скоро да бъде прието, т.е. преди края на мандата и това да се превърне в основата за една динамика, която допълнително може да се продължи в рамките на вашата организация. Благодаря ви, Анна Гомеш. Господин Сокър, казахте, че за да се избегне двойното данъчно облагане, може да се обмисли приспадане в рамките на корпоративния данък. Това обаче няма ли да обесмисли целта на ДЦУ? Тоест, говорим за дружества, кои, които им, са, имат присъствие в Европейски съюз, като Apple, например, който плаща смехотворен данък, корпоративен данък в Ирландия и нещо горе ще приспаднете, ще освободите това дължество от тези 3%, никакъв смисъл няма това предложение. Благодаря ви. Европейската комисия. Us, uh, again, Първо, данъчното облагане, корпоративното облагане, извинете, корпоративното данъчно облагане е национално правомощие, затова не се включва в нашето предложение. Но да, признаваме, че в някои случаи може да се стигне до случая, в който държави членки да са съседалище или да са установени в държава членка, които трябва да плащат а, ОКО, ОКД в съответната държава, както и ДЦУ, тъй като трябва да се спазва в основната свобода за поставяне на услуги в рамките на Европейския съюз. Но ние не виждаме такъв проблем, защото дори и дружествата с с седалище извън Европейския съюз са подложени на ДЦУ и са подложени на некорпоративен дан, данък приходи. Тоест няма какво да приспадате, защото всъщност те въобще не са подлежат на данъчно облагане с корпоративен данък в държавите членки, защото няма физическо присъствие в нито една държава членка. И това е проблем, с който питваме да разрешим. На практика, тази компания не плаща никакъв корпоративен данък, съответно да държава членки. Ако няма корпоративен данък, значи няма какво да се приспада. when there is a presence in a member state, а когато има съответното дружество, има присъствие в държава членка, няма как да направим разграничение. Ако съответното, държа... съответното дружество е представено в, в държава членка, в такъв случай корпоративният данък, който се плаща, значи, че дружеството плаща данък там, където се създава стоиността, т.е. това излиза извън сценария, който разглеждаме тук. Т.е. ако дадено дружество се подлага на е подложено на корпоративно данъчно облагане, може да се окаже, че налагането и на данък върху цифровите услуги може да, да доведе до нелоялно отношение. Тоест, правим разлика между случаят, в който дадено дружество спазва правилата и плаща данъци в юрисдикцията, където се създава стойността, където са потребителите, където се спазват международните стандарти и дружество, което развива дейността си в юрисдикция, където не са установени, където не развиват никакъв вид стопанска дейност изобщо. И не са подложени на корпоративно тачно облагане. Благодаря ви, господин председател. Относно ролята на Европейския съюз в нашата работа, предварително се извинявам, ако предишните ми изказвания ви остави впечатлението, че Европейския съюз не е изиграл ро, ро, решаваща роля, особено по отношение на положителната динамика в нашата работна група. Безспорно Европейския съюз и много от държавите членки на Европейския съюз бяха след водещите дискусията и в частност на аспектите свързани с цифровизацията на економиката. И тук си мисля частност за Франция и доклада Колан, който изиграе водеща роля. Франция съпредседателства нашата нашата работна група и е, в това си качество изигра много важна роля. Европейския съюз и Европейската комисия е поканена като наблюдател на работната ни група, има достъп до всичките ни работни групи и е много активен член на работната ни група и действително е важно да отдадем заслуженото на Европейския съюз и на ролята, която играе съюза от самото създаване на проекта БЕПС. АПО. конкретно по отношение на инициативата създаване на данък върху цифровите услуги, отново бих искал се поправя, ако съм оставя впечатлението, че искам по някакъв начин да саботирам предложението на Европейската комисия. Дори напротив, исках просто да ви обясня какво се съдържа в нашия междинен доклад, а именно не съществува консенсус по въпроса дали подобна междинна мярка е нужна. Това е факт, но от друга страна държавите са суверенни и в нашия междинен доклад изрично се споменава, че всяка суверенна държава има правото да приеме подобна, подобни междинни мерки. След като, след като прецени всички положителни и отрицателни последици, съответните економически изкривявания, които могат да последват от е, тази мярка. Но ние не правим никакъв е, коментар по същество за това дали подобна мярка би била уместна, особено пък в частност за предложението на Европейската комисия за създаване на данна върху цифровите услуги. Много ви благодаря. Ще се въздържа от заключения. Ще кажа само, че очевидно трябва да продължим да обсъждаме темата в нашата парламентарна комисия от ЕКОН. Държа да отбележа, че от процедурна гледна точка няма специфични правила в нашата комисия. И всеки път, когато я се обсъщат интересни теми на обществено публично изслушване, се опитваме да се впишем в труденото ни време. Много благодаря на гостите ни. А за членовете на комисиите ще кажа, че следващото ни заседание ще се проведе на 26 септември в 15 часа. Благодаря на гостите ни, господин Фолкслогъс, господин Ван Рей от Европейската комисия и господин Робер от ОИСР. Благодаря на членовете на нашата комисия и на преводачите и закривам заседанието.